А сега преминаваме към работната програма на комисията. Най-напред давам думата на председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Господин председател, трудно е в момента да говорим за работната програма на комисията след събитията, за които научихме тази сутрин от Пакистан. Но искам в същото време да ви благодаря от името на комисията и да ви поздравя за а, наградата, която получихте Карл Велики. Аз самият през 1986 година получих тази награда. Редицата на хората, получили тази награда, се решава именно и с вас. Що се отнася до работната програма на комисията, позволете ми да кажа, господин председател, че Остана впечатление по време на предизборната кампания с така приятелския дух с Ги и останалите колеги, че е, европейските граждани искат нов старт в Европа. Аз е, посетих поне 20 на страни и мога да кажа, че е, отново се влюбих в Европа. Защото за толкова кратко време човек може да посети толкова различни места, да види толкова различни цветове, да се срещне с толкова различни хора. И е, по време на е, процеса на установяване на новата комисия, ние бяхме на едно мнение, че трябва да се съсредоточим върху основните неща, т.е. върху големите теми, по така основните насоки, които изложих пред вас през юли и в края на октомври. Смятам, че всички сме единни, че големите проблеми, които съществуват в Европа, трябва да се решават и от комисията, и на европейско ниво, разбира се, като се спазва и принципа на субсидиарност т.е. да се решават на нивото, на което те ще бъдат решени най-добре. В такъв смисъл и местните власти, и регионалните власти могат да имат своя принос за решаване на предизвикателствата в Европа. И на базата на тези принципи в духа на водещите насоки на комисията, ние разгледахме 452 законодателни инициативи, които в момента се преразглеждат и по които се предвиждат дебати. Формулирахме основните приоритети, е, които според нас трябва да се, е, по които трябва да се работи. И е, те е, безспорно е, се е, съсредоточават между заетостта и е, около заетостта и економическия растеж. Комисията предлага един амбициозен план за инвестиции, който да потърси единството на всички институции, включително и на Европейския парламент в разглеждането на съответното законодателство. Кои са новите инициативи? Комисията като начало обяви около стотина инициативи за 2015 година възнамеряваме да работим по около 23, но в момента а, ние обсъждаме не само 2015 година, а цялата ни програма за мандата. Новите инициативи ще се е, прилагат е, съответно е, в съответствие с принципа за прекъсване на политическия процес, ако е необходимо. Тоест, е, над 80 законодателни текста ще бъдат оттеглени. Сред новите а, е, инициативи, освен програмата за инвестиции, се включват и всички текстове и всички действия, които имат отношение към данъците. Комисията през първите 6 месеца представи директива за автоматичен обмен а, на данни. Освен това, комисията ще представи програма за борба срещу неплащането на данъците и данъчните измами на принципа, че е, в е, страните, които се извършва работата, трябва да се извърши и е, облагането. И съвсем искрено и приятелски искам да кажа, че всеки ден искам да правя и възнамерявам да правя това, което съм заявил, че ще правя. Това ще се случва и през 2015 господин е, Тимерменс, когато е, приветствам за жарта, с която работи по нашата програма и сътрудничи с вас, е, се срещна с всички комисари в подготовка на нашата работна програма. Също работи и на ниво съвет на министрите, работи и с Европейския парламент и ние трябва да, удължи, да му отдадем дължимото. Приветствам го и сега ще му дам думата, за да представи приоритетите на нашата проекта програма. Благодаря. А сега заместник председател Тимерманс има думата. Позволете ми съвсем накратко да се присъединя към поздравленията, които изказа и президента защото Карлс Райс е, ни е много близко на сърцето. Ние сме от този регион. Ахен е много близо. И така, Карлс Прайс, наградата на Карл Велики, е насочена към това да се излекуват раните от войната. И това е едно от най-високите достижения за всеки един европеец. Искам да ви поздравя за това отличие. Чрез вас, господин председател, позволете да благодаря на всички депутати и на целия парламент за помощта при изготвянето на програмата на Европейската комисия за 2015 година. Както каза президентът Юнкер, искаме да се насочим сега към програмата с 2015 и тя да бъде само за 2015, а не за 15, 16 и така нататък. Разбира се, ще има проекти и програми, които ще продължат и по-нататък, но тях ще ги представяме пак. Ние искаме е, този състав на комисията да промени начина си на работа. Това можем да го постигнем единствено в тяхно, тясно сътрудничество с вас в парламента и с съвета. И така, когато днес представяме работната програма на Европейската комисия, ви моля да го приемете и като покана да ползвате тази информация за дискусия, за да привлечем и съвета като трета институция, която има своята роля в законодателния процес заедно с вас и нас. И така, прекратяваме а, практиката всичко да се а, е, започва от нулата и всъщност а, е, пренареждаме приоритетите за 2015. Това не означава, че работа, която е започнала тук нататък ням, за 2000 и е, за периода до 2017, като например много годишната финансова рамка и многогодишния преглед ще бъдат загърбени. Разбира се, парламента ще бъде в течение. Както каза президентът, ние искаме да инвестираме в усилията за нови работни места и растеж в Европа. Нашата цел е да се реализират през следващите три години най-малко инвестиции от публичния сектор в размер на 315 милиарда евро. Искаме също така да инвестираме а, в една жива економика, чрез економиката, модернизиране на авторските права, упражняване на процедурите, чрез които потребителите могат да пазаруват онлайн и засилване на сигурността в интернет, насърчаване на цифровизацията. Ние ще продължаваме да работим за енергийната сигурност, намаляване на потреблението на енергия и насърчаване на зелените технологии. Задължаването, задълбочаването на Съюза е много важно в еврозоната и заедно с усилията за изграждане на една капиталова общност в Европа, ние ще продължаваме да работим с всички партньори на всички нива. Искаме да насърчаваме справедливостта и възможностите в нашите общества, Искаме всички да имат внима, това, тази възможност, особено тези, които са трайно безработни и младите хора, да развиват своите умения. За това ще насърчаваме чрез законодателни пакети мобилността и също времено ще направим така, че да няма злоупотреби с социалните обезпечения. А, нашата е, цел по отношение на корпоративния сектор ще бъде данъчните постъпления а, да тръгват от там, откъдето са пристигнали печалбите. Ще предложим предложение за прозрачността на правилата за данъчното облагане и на корпоративните плащания. Ще имаме по въпроса на миграцията една цялостна политика Гражданите очакват подобряване на политиката в тази област за Европа, като същевременно тя запази привлекателността си за високо квалифицирания труд. Ние ще продължаваме да работим за демократичните промени. Вече започнахме с основни промени по отношение на прозрачността в нашите заседания и а, представителността им и ще се радвам да продължим в обсъждане с парламента да разглеждаме бъдещето на тази програма а, имаме, сме постигнали критична точка, дали нашата програма ще успее да промени нещата на место, без да претоварва гражданите и фирмите, ще постигнем ли основните си задачи. Винаги се даваме въпроса дали подеманите от нас инициативи са в рамките на десете основни приоритета, които при избирането си пред президента Юнкер обсъди и договори с вас в парламента. Освен това има и предложения, които вече са на маста по отношение на политическата приемственост, която договаряхме между двете институции. Често това се посочва като принцип. Практически обаче много често се оказва трудно да се прилага този подход, както през миналите две седмици сам се убедих. В началото на новият законодателен цикъл е време да се разчисти бюрото, за да може да се инвестира време и усилия в онези проекти, които могат най-добре да допринесат за, за постигане на ръсти на работни места и да се приложат най-кратки срокове. Затова някои предложения ще бъдат отеглени ако има законодателни проекти, които не могат да се договорят по начин, който постига нашата цел, ние ще ги отеглим и ще работим за альтернативни. Такъв е случая с, с директивата за енергетика. Тъй като съгласно становищата на съвета, тя вече не отговаря на нашите цели по отношение на облагането на енергията и постигането на целите в а, сферата на въглеродните емисии. Искаме един цялостен подход, който да бъде по-високо ефективен. Позволете да свърша преди да ми подвиквате срамота. Може пък да не се наложи. Това, което искаме е да направим така, че една кръгова економика да бъде разглеждана наистина от всички страни, а не само от, като полукръг. Тоест да се отеглят тези предложения, които се оказват неудачни и да се върнем с нови предложения, които обхващат цялата економика и то искаме да го направим 2015 година, а не да се влачим във времето. Искаме тази цялостна економика да бъде а, така в, поставена в центъра на кръговата економика, че да може да се осъществи плана на Юнкер. И искаме да предложим на масата нещо, което е по-амбициозно, нещо, което е насочено към тази част на економиката на Европа, която има нужда от специално раздвижване. Е, това е в плана на Юнкер и ние ще го направим. Вече не викате срамота, нали? Благодаря. Предлагаме и амбициозни идеи, така че да се задвижи економиката, както казах, идната година. Това ще го направим чрез новият Европейски фонд за стратегически инвестиции, както и за, а, чрез структурните инвестиционни фондове. В политическите насоки заявихме, че ще направим оценка на пакета за, а, въздух, а, за въздухоплаването а, и за качеството на въздуха, извинете. Възможно е да се преработят работят пакетите, които са за големите горивни инсталации, така че да няма а, про, пропуски. Надяваме се, че ще постигнем нещо, което е желано и от комисията, и от парламента. Ще предложим променено продължение, което ще прехвърли през тази а, пропаст нови идеи, ще можем <clears throat> да намалим административната тежест. Надяваме се, че успешно ще проведем преговорите и подчертавам, ние не правим компромиси с целите, които искаме да постигнем, а критично преразглеждаме начините, по които можем да използваме, за да се обединят всички, за да може ключовите ни приоритети в най-скоро време да се осъществят. Ще е, кажа, че сме обсъждали много директивата за майчинството. Ще подчертая, достъпът на жените към до пазара на труда и възможности им за израстване според нас се нуждаят така от подобрение, както смятате и вие. Има обаче и редица проблеми, които трябва да се към които трябва да се пренасочим, за да може да разширим достъпа до пазара на труда. Ще помолим отново съвета да може да се постигне пробив по тази директива, но ако това не стане скоро време, ще оттеглим предложението и ще внесем нови инициативи, които да са насочени към решаване на същата проблематика. Да, много сме амбициозни, да, искаме тази директива да успее, но ако продължаваме да стоим в здане на улица, ще предприемем нови инициативи, за да се разбие този невидим таван и да има нови стимули за навлизането на жените на пазара на труда и ще се инвестира повече време и усилия, за да може да се преодолее това, за да, да, това, а, този застой и ако обединим усилията си от трите институции, ще успеем. Ако не, ние ще предложим нещо. Това е за подобряване на законодателство, по което вече се е, работи. Ние предлагаме обаче и инициативи, чрез които непрекъснато комисията да, преразг... да направи преглед на действащо законодателство, така че то да бъде най-уместно и да постига най-ефективно сложните цели. Какво предстои? ще обсъдим кои предложения да оттеглим с вас и ще ги оттеглим само след като чуем какво мислите вие. На мен ми е ясно, че нещата могат да се свършат само ако има ако има съгласие за това между трите институции за приоритетите с приоритета и съвета. Искаме да, заедно с вас да определим кои досиета могат да станат обекта на общ ангажимент да се процедира бързо, за да може гражданите най-скоро време да се възползват от възможности, които те ще открият. Искам да работим с вас, за да се задвижат тези неща колкото може по-скоро и се надявам, че в бъдеще ще имаме а, е една осъществима междуинституционална програма. И така, това не е край. Нашата, наш, съставът нашата комисия е, е, поставя ново начало на нов е, диалог и с ваша подкрепа се надяваме да продължим. Днес имаме нужда от вашата подкрепа. Европа се нуждае от конкретни мерки за гражданите, които искат растеж и работни места. Благодаря ви много. Благодаря, господин Тимерманс. А сега от името на НП думата има господин Сайер. Господин председател, аз също искам да ви поздравя за наградата Карл Велики. Сега коледа наближава. Окичваме елхите. Отдавна очаквахме работната програма на комисията. Ако мога да продължа метафората, мисля, че има и очакваме много украшения на това коледно дърво, но истината е, че ние смятаме, че Целите са много амбициозни и много е важно да не направим работната програма на комисията Коледна ЛХ. Така че ние приветстваме упростяването, приветстваме десетте принципа заложени от господин Юнкер в работната програма. Аз разбирам, че същия проблем съществува и в парламента. Ние също искаме да окичем елхите си, но в крайна сметка видяхме през, през, при предизборната кампания, че губим основните си приоритети. Приоритети, които Приоритетът идва от латинската дума едно. Приоритетът е нещо много важно. 10 приоритета са повече от един приоритет, 23 приоритета са повече от 10, но 23 са в крайна сметка приоритети, които трябва да бъдат подслонени в над 400-те проекта. От страна на НП искаме да видим концентрирани усилия, искаме да видим инициативи, които са съществени. Освен това, искаме да насочим вниманието си върху прилагането на инициативите. Много често парламентът и колегите изискват други елементи в, да бъдат заложени в законодателството, защото предишното законодателство не е било приложено. Така че аз приветствам концентрирането на вниманието върху правоприлагането. Искаме да видим програма, която създава работни места и растеж. Е, която създава повече мобилност на работния пазар и по-добри умения сред младежите, не на последно място в компютърния сектор. Енергийната сигурност, сигурността на дигиталния вътрешен пазар са също ключови области, където ви подкрепяме. Подкрепяме ви и в намаляването на бюрокрацията на национално и на общностно равнище. Трябва парите на докоплаците да се използват разумно и да се борим срещу данъчните измами. Селските стопани, малките и средни предприятия имат нужда от добра бизнес среда без бюрократични отежнения. Те имат нужда от лесен достъп до кредити. Уважаеми дами и господа, ние приветстваме промените. Но в същото време съзнаваме, че прилагането на тази програма е ключовият момент. За тази цел парламентът, комисията и съвета трябва да работят заедно и да се застъпят за прилагането на основните принципи. Желая ви много енергия и успех в прилагането на работната програма. Благодаря. А сега от името на социал-демократите господин Гереро Салом. Господин председател, аз също искам от името на моята група и от свое име да ви поздравя за положаването на наградата Карл Велики. Това е, е отличие за вашата дълга и изключително успешна кариера тук в европейските институции. И ние коментирахме някои от темите по време на предизборната борба, но в момента ситуацията е доста различна, защото в края на гръжата за първ път председателя на комисията е избран демократично. И начинът по който избираме председателят на комисията показва и политическа промяна за парламента. Ние ставаме все по-легитимна политическа институция – повече диалог има, повече доверие, повече съвместен подход, както и повече отговорност и отчетност. Ние искаме да работим с комисията в дух на взаимно разбиране, в дух на сътрудничество и разбира се взаимно уважение. Комисията и парламента трябва да водят непрекъснат конструктивен диалог и напълно подкрепям господин Тимърманс в неговите намерения. Но, за съжаление, откривам, поне оставаме с малко разочарование от това, което чухме в последните няколко дни и часове. Защото според нас програмата на комисията не отразява вашите думи. Няма прозрачност, има неточности, няма достатъчно информация за парламента. Доверието между парламента и комисията е поставено а, под риск и би трябвало да работим за повишаването му. Трябва да работим по различен начин помежду си. Ние ще излезем с една резолюция по отношение на вашата работна програма и ще отразим тези неща в нея. Естествено, че нашата група е за това да се намалява безработицата, особено сред младите – Отбелязваме си също вашето желание да се работи по въпросите на данъчното облагане. И това трябва да се прави бързо. Много сме благодарни, че комисията е готова да работи по този въпрос и ние сме готови конструктивно да сътрудничим, за да се подобри е, сектора на данъците още тази година. Също борбата с социалната неравнопоставеност. Ние трябва да бъдем солидарни в борбата си с бедността в Европейския съюз. Затова ни трябва и една положителна субсидиарност, но и един достатъчно силен Европейски съюз, който да се справя с предизвикателствата. И ако ми позволите, искам да подчертая колко е важен този въпрос за прекъсването на политическия процес и на някои политики. Може би е, с известни е, промени тази политика ще работи, но не може да има пълно прекъсване. Господин Кереро, господин Инглезия се иска да ви зададе въпрос. Господин Благодаря, господин председател. Благодаря и на господин Гереро. След като ви изслушах, се питам, вие смятате ли, че направихте е, това, което беше необходимо да правите, когато гласувахте за комисията? Ние трябва е, да се грижим за решаване на проблемите на гражданите, да работим в консенсус и една негативна позиция, която не ни предлага решение, не е, е толкова добра. Това прави нашата коалиция. Вашата коалиция реално не предлага никакви решения на проблемите. E От името на ЕКР госпожа Форд има думата. You, благодаря, господин председател, за това, че в началото на това съдание, ние запознахте с наистина ужасяващите новини, новини от Пакистан. Като родители ние водим децата си за да учат на училище и напълно се чувстваме днес с онези, които загубиха рожбите си. Ние сме в момента под натиск, под натиск на нашите е, ресурси, нашата сигурност. Господин комисар, говорихте е, за промените. Искаме да ги видим. Трябва да се обираме на економическите си силни страни и да ги увеличаваме. Да, знаем, че трябва да имаме равнопоставеност, трябва да имаме овластяване, но за това нужна силна економика, така че економиката на първо място. Всяка инициатива трябва да се подложи на прост тест. Дали това ще облегчи стопанската дейност и ще, или ще за трудни бизнес. Твърде често такива инициативи се появяват без да се мисли за малкия бизнес, за а, иновациите. Това трябва да през... се прекрати. Господин Юнкер, вие казахте, че ще бъдете нашия главен научен консултант. Сбъднете това обещение. Освен това, преди да напускаме нови инициативи, трябва да направим така, че съществуващите наистина действат и ако не действат, да ги променим. Вие говорихте за намаляване на административната тежест. Ще спазите ли обещанието, че трябва да се насочим към расте на економиката, единият пазар? Това е крайно необходимо, има си своята цена. Нека да го направим. 2000 и 15-та искаме да гледаме напред, а не назад към, 2000, е, към 1950-та. Нека увеличим външната търговия, ако не сключим а, споразумението за задълбочена търговски отношения с Съединените щати, ще направим крачка назад. Трябва ни инвестиции, инвестиции, които да не се опират само на държавен дълг, а на частни пресни инвестиции, защото а, не е приключила кризата с държавния дълг. Това обаче не означава да се централизират социалните економически политики, защото ако продължаваме да изземваме промощия на националните правителства, ще това няма да се приеме добре и трябва да помислим за това непрекъснато ли трябва да пътуваме тук до Страсбург или да работим в Брюксел. Трябва и ние да съкратим разходите. И е, освен това, гражданите на Европа имат някои опасения, свързани с миграцията. Това трябва да се сложи на масата. Да, трябва да помагаме на другите страни, но трябва да се прекрати злоупотребата с миграционната политика, както вътрешно в Европейския съюз, така и отвън нашият единствен, е, единен пазар е насочен към облегчаване на търговията, а не да бъде монопол, който да е а, е, а, такъв, че а, е, да а, е, спъва развитието. И това са нашите основни а, идеи и се надяваме ви да ги споделяте. Благодаря. Господин Лайхтфрид иска да ви зададе въпрос, госпожо Форд. Приемате ли? Господин Лайхтфрид. Господин председател, много внимателно слушах и искам да попитам. Вие казахте, че економиката, концерните трябва да имат приоритет, но какво означава да загърбим трудовото право, да намалим заплатите, да намалим данъците за големите концерни, така ли? Ако това имате предвид, ние не искаме да работим с вас. Ние смятаме, че от растеж, от економическия растеж, всички трябва да имат полза, а не само някой от, от економическите оператори. Ако искаме да имаме растеж, економиката трябва да има приоритет. Само така може да повишим жизнения стандарт. За това ние подкрепяме един по-фокусиран подход, който да взема предвид в същото време и принципа за субсидиарност. Благодаря. От името на либералите госпожа Инфелд. Благодаря, господин председател. Нека да благодаря. Искам да благодаря от името на АЛДЕ. И за това, че говорим за по-добро законотворчество. Според мен това означава проз... прозрачност. Според мен ние обаче е, обсъждаме един документ, който е, бе предварително обявен и предварително бе познат на пресата. Ние смятаме, че трябва да имаме един разумен подход. Не бива просто с, с целта като самоцел да се намалява бюрокрацията. Не би трябвало да се говори просто за намаляване на бюрокрацията, защото някой може да смята, че едно законодателство трябва да се намали, но друг човек може да смята, че именно това законодателство е много важно. А, според мен трябва да работим в много голям екип. Блокирането на определени е, директиви е, трябва според мен, да бъде преустановено. Комисията иска да оттегли, например, директивата за рециклиране на отпадъците. Аз обаче смятам, че основно тук е върховенството на закона. Това е много важно за много държави членки, но ето комисията не предлага нов инструмент, в тази област. Означава ли това, че върховенството на закона е ненужно законодателство? Комисията фокусира усилията все още върху регистрирането данните на пътниците, но някой от нас смята, че трябва да се подобри процеса, а не да се игнорира резултатът от демократичните решения някои държави членки не поемат отговорност в съвета. Съветът е парализиран. Ето защо много от добрите закони е, не, не могат понякога да се осъществят и ако това продължава и ако така бе, това беше тенденцията до момента, нямаше да може да имаме банков съюз, нямаше да може да имаме добро здравеопазване. Как обаче, например, комисията смята да се справи с а, заострянето на правилата от страна на държавите членки? Как смята да осигури по-доброто правоприлагане от страна на държавите членки? Трябва ли да има винаги клауза за евентуално преминаване към национално законодателство във всички законодателни актове. И на последно място, според мен, основен момент за доброто законотворчество е прозрачността и добрият контрол. Господин Тиберманс каза, че тази комисия е родена в Европейския парламент. Ние очакваме от Европейската комисия да работи в тандем с Европейския парламент да намали бюрократичната тежест, но също така и да осигури един прозрачен законодателен процес. А сега, казва председателят, госпожа Кари има думата от Обединената левица. Благодаря. <clears throat> Комисията казва, че ще тръгне по нов път, ще има нов курс, но в крайна сметка истински промени означават да се чуят гражданите. За, съжалението, об... За съжаление обаче реалността според мен изглежда по друг начин. Трябва да се концентрираме върху работниците и служителите, върху малките и средни предприятия. За тях разходите растят непрекъснато. Нека да са много ясно. Ясно е, че работниците и служителите нямат, нямат полза от законодателство, което благодетелства главно предприятията. Нека наистина да започнем наново, нека в центъра на нашите усилия са гражданите. Нека преосмислим цялата програма, защото тя не носи полза за гражданите. Благодаря. Благодаря, казва председателят от името на зелените господин Ламберц. Oui, est-ce que ça marche, Monsieur le Président? Господин председател, имате пълно право. Настоящия мандат е, е мандат на последния шанс тук в Европа. И ако искаме да приобщим нашите граждани към европейската интеграция, трябва да приближим Европа до гражданите. Какво означава това? Ако не го направим, ще изле... Е, Необходимо е да го направим, за да работи Европа за множеството, а не за шепа европейски граждани. Три неща има да се направят. Първо, да има социална справедливост. Казвате, че в Европа трябва да ни се даде рейтинг тройно А за социалната справедливост, но все пак социалните въпроси не са европейска правомощие. И най-важното е да има справедливост в данъчното облагане. Вие коментирахте този въпрос. Смятам, че вървите в правилната посока. Има много още какво да се прави обаче за данъчната прозрачност. Това са неща, които лесно могат да се постигнат политически, затова ви насърчаваме да го работите. Да работите по този въпрос. А, също така, е, обратно на това, което е, чухме днес сутринта, в пленарна зала, трябва да работим и по пакета за економическото законодателство, за да посрещнем всички предизвикателства, не само бюджетни, но и социални и екологични. Защото, направяйки този избор, ние ще вървим в, към подобрение на нещата, не към влушаване директивата за командированите работници. Крайно време е да сложиме тези хора в е, директна конкуренция с всички останали работещи. Също така, оценката за социалното въздействие на всички бюджетни мерки, които смятате да направите. Това е изключително важно. После, другите предизвикателства, непрекъснато се говори и в съвета, и тук, че в края на краищата не се изпълняват задълженията за, е, за екологичните ли, ни цели. Говоря се, че те са твърде обременителни. Но това е възможност, е, възможност Европа да е, извърши следващата индустриална революция. Тук се говори и за прозрачността, за лобизма. Нищо не чух по този въпрос. Също европейския семестър, е, сближаването на економическите политики би трябвало да се работи много, много по-тясно с националните парламенти, за да има легитимност и дебата, който се провежда в момента на европейско ниво. Не може и на национално ниво, и на европейско ниво да се водат е, дебати или преговори е, реално зад колисни. Никой е, от участващите в тези разговори реално няма демократична легитимност. Защото ние трябва да си смет, даваме сметка и какво означава това като разходи за социалната сфера. Euh, Председателя прекъсва, защото твърде бързо говори оратора, той казва да, защото съм много ентусиазиран. Добре, и прикъсвам с въпроса за по-доброто администриране, по-добра законодателна дейност. Казахте, че това не означава да няма законодателна дейност или да има само няколко предложения. Добре, отбелязваме си вашите намерения, но виждам, че не възнамерявате да оттеглите законодателството за качеството на въздуха. Също е, за регламента РЕФИТ. По този начин непрекъснато се намаляват е, економически, е, социалните и стандарти и стандартите за околната среда. Така че не може под претекста за работа по регламента Рефит да правите именно това. Аз лично останах много изненадан, че ни трябват пет, е, че пет дни са били необходими на комисаря да реагира на съответната федерация, която е настоявала за оттегляне на директива за преструктуриране на банките. Пет дни! Толкова идеално обслужване на клиентите. Тоест, за нас поне е абсолютно изключено да се съгласим с оттеглянето на предложението за тази директива. Господин Ламберт, господин Вулф има въпрос към вас. Господин Ламберт, в началото на изказването си вие подказахте, че пред господин Тимерман се е застанал последният шанс за да подкрепи всички в Европа, а не с, само за се грижи за малцина. Да не вие мислите, че в Европа в момента се грижат само за хора, които се броят на пръстите на едната ръка. Да, са Вижте, аз съм прост човек, инженер и затова гледам цифрите. От началото на кризата в Европа е, искам да видя кой се справя по-добре и кой по-зле. Има си статистически данни. И в момента 3% от населението е по-богато, а всички останали не са променили положението си или са обеднели. Значи политиката, която се води в Европа и на европейско ниво, и на национално ниво е от полза само за едно мълцинство. Това е факт. Благодаря, господин Фараж има думата. Господин Юнкер, дошли се тук с вашите комисари, за да представите работната комисия, нейната работна програма. Обаче гледам, че сте много заети с консултантите по пиар. Трябва да промените имиджа на Европейската комисия и почвате с нов слоган ново начало на Европа. Ами трябва да ни върнете парите тогава. Това го правиме непрекъснато, да вземете да сложите едно ново знаме и да напишете там отдолу ново начало за Европа, водено от екипа на Юнкер. Какво правиме тук? Има 4 бивши министър-председатели, 19 бивши министри в тази комисия, 7 бивши комисари и не виждам нещо ново да се задава. По-скоро това е някакво бонище, откъдето са изхвърлени бивши политици и вие сте ги събрали. И сега, дали някой тук въобще си мисли, че е, поставяме под съмнение компетентността на господин а, Юнкер. Аз определено не я поставям под съмнение. Вие доказахте, че помогнахте на 40 огромни многонационални много, национални компании да укрият доста, да спесят доста парички, като не плащаха дължимите данци, докато вие ръководихте Люксембурга така че е, доста по-компетентно сте справили с вашите предшественици, но не казвайте сега, че е, и вие сте е, нов. Вие 19 години сте ръководили а, Люксембург. Вие и вашата комисия сте а, толкова а, стари, отлежали, като една добре отлежала бутилка вино. Говорите за кръговата економика, циркулярна економика въобще. Не разбирам какво значи тази дума, но много ми харесва. И казахте, че ще приемете един минималистичен подход по отношение на законодателството. И Знам, вие сте по-умен, по-ви се отдава господин Юнкер, отколкото от тези преди вас. И няма да има предложение, надявам се, да забранявате в какви опаковки да се е, налива зехтина, когато си го наливам салатата в ресторанта и да не ви припомням преди няколко години какво беше с краставиците, дали са прави или криви. Но последния път, когато се опитахме в Европейския е, съюз да решим колко да е голямо законодателството, което вече натоварваме с е, него бизнеса, се оказа, че става въпрос за над 700 000 страници законодателни актови. А до тогава вече цифрата е сигурно към четвърт милион. Така че нямаме нужда от минимализъм, господин президент. А ако искаме да бъдем конкурентно способни, трябва да извадите голямата секира и да почнете да кастрите ненужното законодателно бреме, особено върху малките предприятия в една свободна економика. Не може да очаквате всяко едно нещо и всеки един субект да спазва такива стандарти, каквито могат да спазват големите корпорации. Има обаче още едно нещо. Обединеното кралство и миграцията. Прав сте, не може тук да се а, водят каквито и да е преговори стига толкова иммиграция и второ членството на Гърция в еврозоната, но е ясно, че и за Гърция и за всички останали ще е по-добре, ако Гърция си тръгне. Искам да ви кажа, че през следващите 5 години, ако продължаваме да се занимаваме с, с Гърция, еврозоната и членството на Великобритания в Евросъюза, ще сме си похабили времето. Herr Abgeordneter, es gibt eine Frage der Frau. Госпожа Бресо искате ви зададе въпрос. Моля, госпожо, имате думата. Grazie Presidente, volevo chiedere all'onorevole Farage se... Благодаря. Исках да попитам господин Фараж, не забравихте ли нещо? Вие е, говорите за Люксембург, за правилата. Не забравихте ли вашата страна? Там също има същото законодателство. И на следващо място. Виждам че вие имате не само английското знаме, т.е. Това, това обаче не означава, че вие сте в парламента на Обединеното кралство, а в Европейския парламент. Аз не разбрах много какво е, какъв е въпросът, но ще се възползвам от това да, да говоря. Е, що се отнася до Люксембург, ами, вижте, аз бях много ясен, аз не съм критичен към е, господин Юнкер. Има е, конкуренция в областта на данъците. Добре, това не е лошо. А, само една корекция. Вие сте прави. А, прави. Аз. А, моят флаг е всъщност британски влак и аз в момента го нямам на своята, на своята маса. Мисля, че флаговете е, не бяха раздадени, е, защото колегата не можа да дойде поради стачката. Надяваме се следващия път е, британския флаг да си е на мястото. Вие ли сте колегата, който раздава флаговете? Президент Шулц, uh, you Господин председател, на миналата сесия вие облагодетелства е, група, която издигна флагове, е, група, която е по принцип расистка, хомофобна, а пък в същото време вие критикувате показването на националните ни флагове. Аз погледнах правилата от тогава и приложение 15 от правилника за вътрешния ред казва, че визуалните е, показвания на е, флагове и плакати могат да бъдат търпени, могат да бъдат е, е, толерирани, ако съдържанието не унижава някого и не обижда някого. Но, господин председател, мисля, че това не се отнася за миналия е, казус. А смятате ли, че британския флаг обижда някого и защо, или унизява някого и защо го атакувате? Не, не, аз просто исках да кажа, че вие нямате флагове днес, иначе ние сме свикнали с тези флагове. Според мен, аз нямам нищо, нищо против флаговете. Освен това, вие казахте, че други е, хора издигат плакати, но вашата политическа група, във вашата политическа група, е, в заседание на Брюксел, в Брюксел също имаше плакати. А, никой не протестира тогава. Господин Анеманс има думата.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 В е, Белгия се провежда социалистическа е, стачка и жертва са не само флаговете на господин Фараж, но и много други хора пострадаха от тази стачка. Така че ние трябва да си останем критични и до известна степен скептични към вашите думи но все пак е, черпя известно обнадеждаване от е, приоритетите, които бяха формулирани от комисията. В е, Фландрия, като политици и активни граждани, ние винаги сме заставали зад политики, които се развива в духа, който чухме и тук, но някои от тях остават и излишни на европейско ни, ниво. Сега, що се отнася до доброволни споразумения, не е ясно те доколко действат в областта на търговията. правомощията на комисията са много широки, особено по отношение на приоритетите, изложени в програмата. Затова следва да се въздържаме от въвеждането на прекалено много законодателство. Смятам, че сме стигнали твърде далеч, няма нужда да продължаваме. Именно е, за това искам да обърна вашето внимание. Не следва да се надскачаме, защото няма да постигнем нищо. Колега, имате думата. Е, процедурален въпрос искате да зададете, нали така? Uh, да, господин председател. Както добре знаете, моите колеги в движението 5 звезди от Италия вдигнаха едни е, надписи и те не бяха обидни. Искам да кажа, господин председател, че процедурните правила трябва да се прилагат еднакво и безпристрастно спрямо всички и на всички политически групи да се оказва еднаква доза на внимание, на уважение и безпристрастност от председателя. По същия начин не, неутрално трябва да се водат заседанията. Ако не може да се показват надписи, които са обидни, то тогава а, другата страна на нашата а, зала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 Приветствам изявлението на председателя на комисията. Приветствам обстоятелството, че според него това е само началото, а не и краят на разискванията. Обратно наказаното не бих казал, че тази е, комисия е, е стара, е, покрита с прах и че няма да донесе никакви промени. Всъщност комисията се стреми към по-добро законодателство. Прегледът на общностното законодателство е необходим. Възможно е някъде да има дублиране, другаде да има вакууми, които пречат на дейността ни и които трябва да бъдат преодолени. Може би има скрит и неизползван потенциал е, за стимулиране на растежа и за укрепване на социалното сближаване. Този преглед, свързан с въвеждането на някои нормативни актове и програми от предишния мандат е, изисква е, заедно да предприемем бързи действия. Това се отнася включително за пакета за чист въздух. Искам е, да отправя някои положителни послания към комисаря. Особено приветствам идеята за енергиен съюз. Няма съмнение, че енергийната сигурност, премахването на енергийните острови, диверсификацията на доставките, трансмисионната инфраструктура, това са все много важни приоритети, особено на фона на кризата в източната част на Европа. Второ, вътрешният пазар и неговото функциониране. Свободното движение на хора е от основно значение тук. Също толкова важно е въвеждането на директивата за цифровите услуги. Цифровата програма ще стимулира и интелигентния растеж. Предприемачеството трябва да бъде подкрепено, особено малките и средните предприятия. Особено важно е да се облагат с данъци и печалбите там, където те се получават. В страни като Полша, е, много опит сме натрупали е, с изливането и извеждането на печалбите извън страната. Това въжи за всички страни, които са в преход към пазарна економика или са били в такъв преход. И също така стратегията 2020 и биоекономиката са особени, особено важни. Госпожа Родригес. Господин председател, господин заместник председател. Тази работна програма без съмнение е много важна, тъй като е важно да се определи нова посока за Европа и да приемем ново ниво на амбиция. Ако искаме тази насока да се основава на ясна, категорична идея, то тази идея трябва да е рестартиране на двигателя на растежа и създаването на работни места. А имаме нужда да се създават работни места, за да преодолеем стагнацията, да преодолеем економическите и социални различия между държавите членки и да положим основата на зелен преход, интелигентна иноваторска економика. За тази цел обаче ние трябва да променим посоката. И чакаме комисията да приеме нова политическа структура. Там, където има реформи, реформи, които обаче имат за цел да засилят потенциала за реформи, а не просто да се съкръщават обществените разходи. И там, където има инвестиции като приоритет номер едно. Имаме нужда от инвестиционен план, който да е в подкрепа на стратегическите проекти. Няма ги в Европа в момента. Това означава фискални правила, предвиждащи възможности за инвестиции. И в крайна сметка това означава убедителна програма за преодоляване на неплащането на данъци и за недопускане на вредната данъчна конкуренция. Това е нивото на амбиция, което очакваме. Искам само да посоча, че във ваши ръце е историческа задача, което е и допълването на економически и водния съюз. Има въпрос с синя карта. Госпожо Родригес, съгласна ли сте да приемете въпрос от господин Яр с синя карта? Заповядайте. Благодаря. Вие споменахте в своя коментар необходимостта от създаване на работни места. Смятате ли, че еврото и тази еднотипна за всички валута и еврозоната, смятате ли, че а, това способства или пречи на създаването на работни места? Благодаря за въпроса. Аз не смятам, че проблемът е в еврото. Еврото е полезно за държавите членки. Проблемът е липсата на баланс в економическия валутен съюз. Ние трябва да допълним и доизградим Баковия съюз. Ние трябва да насърчим търсенето и най-вече имаме нужда от фискален капацитет. Аз мисля, че ако тези условия бъдат е, изпълнени, ще можем да създадем работни места и да повишим жизненото равнище е, в е, Европа. Благодаря. Господин Дуде, следващият оратор. Благодаря ви, господин председател. Днес многократно чухме от господин Тимерманс а, и от колеги, важни изявления. Днес основен дълг на Европейския съюз е да се справи с това отрицателно явление – безработицата и най-вече безработицата сред младите хора. Ние трябва да изградим някакви перспективи и надежди за младите хора, а перспективи, които да им позволят да живеят достойно на територията на Европейския съюз. Не трябва младите хора да търсят перспективи извън а, нашия континент. Това не е добро решение. През януари 2014 година, т.е. преди едва една година, Европейската комисия публикува съобщение за подновяването на индустриалната база в Европа. Госпожа Бинковска в изслушването си за комисар също потвърди своята ангажираност да засили индустриализацията в Европа. Та въпросът ми е следния. Непрекъснато се говори за реиндустриализация на Европа. Това е добре, но какво бе свършено в тази насока? Как обвързвате тази необходимост от повторна индустриализация с борбата ни с измененията на климата? Превишихте времето си. Следващият оратор, моля. Edustaja Coburn, olkaa hyvä. Синя карта. Питам се дали ще се съгласите с мен. Чух внимателно това, което казахте. Но правителствата не са тези, които създават работните места, бизнеса ги създава. Това може би е нова идея за тази паневропейска асамблея, но за това всички се радят на опашка да влязат в Ирландия, Шотландия и Англия, а не на вашите граници, за да изградят бъдещето си. Господин Дуда, желаете ли да отговорите? Ако сте разбрал въпроса, ако имаше такъв отговор на господин Дуда. Господин председател, и аз бих искал да попитам на свой ред, кога в крайна сметка ще се намери решение на реиндустриализацията на Европа. Кога най-накрая ще излезем с проект, кога ще ни го представи Европейската комисия. Това ме интересува живо в момента, защото по мое мнение това е единствения начин да се справим с безработицата в Европа. Това е единствения начин да излезем от кризата. Ако трябва да инвестираме в каквото и да било, именно тук трябва да инвестираме, но откъде ще дойдат средствата? Благодаря ви. Следващият оратор. Две минути. Господин Теличка, благодаря. Господин председател, господин председател на комисията, нека от ситуационна комедия да минем към реален дебат. Имаше проблем, който изтече преди няколко дни. Получихме предварителни предупреждения за него, но мога да кажа, че изразявам надежда, че информацията е, тази програма е нещо, е, по което се работи от службите и генералния секретар, е, е клюка, а не реален течна информация. Искам да кажа, че документът е добър. Естествено, той все още е твърде общ, трябва да видим детайлите, но се разискват доста съществени въпроси в него. От друга страна, пропускаме факта, че е, има и други въпроси, които са ежедневно битие на гражданите. Социалната програма категорично е сред тях, но има и други въпроси, които не получават такова осветляване. Сега по инвестиционния план. Наистина съжалявам, че комисията на този етап поне е, пропуска възможността да свържа инвестициите, които ще постъпят с инвестиционния план, с структурните промени, които трябва да настъпят в държавите членки. Тоест, липсва ми обословеността. От гледна точка на по-доброто управление, смятам, че днес чуваме е, идеи за добри първи стъпки. От друга страна, обаче, трябва скоро да видим реална система. Това искам да видя, това ми липсва в програмата. Няма система, няма цели, няма показатели. Мисля, че трябва да се отнасяме комплексно. Последна бележка, ако ми позволите. Разбирам, че в момента сме в процес на отмяна на някои нормативни актове. Обаче аз се надявам този процес да бъде свързан с оценката на въздействието и с различните други законодателни инициативи. Не съм сигурен, че правилно съм разбрал изказването на господин председателя на комисията. Нека ме поправи ако греша. Последна дума Чухме първия тон, очакваме по-добра солидна система, която ще ни отведе до по-добро управление. Благодаря. Господин Хуаристия Бронц. Благодаря, господин председател. Вие говорите за възстановяване на доверието. Искате от нас да, повядва, да повярваме вашата комисия, след едно, че става дума за вяра и слушах много внимателно това, което казахте, прочетах и съобщението и търся причини и основания да кажа на гражданите да се влюбят отново в Европейския съюз. Принципът на субсидиарност трябва да се спазва стрикно. Смятам обаче, че по някои основни аспекти, като околната среда, Европейската комисия бяга от отговорност, или поне така изглежда. Вие обявихте началото на амбициозни програми, но и тук става дума за вяра, защото не знам какви са тези предложения. Няколко думи за демократичните промени, които искате да се осъществят. Искате прозрачност. Прекрасно, и аз искам същото това ще бъде ли достатъчно да се възстанови доверието на гражданите в Европа? Нашите граждани имат нужда от нова Европа, те имат нужда от нов модел и искат да са част от тези промени. Аз не виждам нищо от това. Благодаря. Госпожа Еван със е следващият оратор. Благодаря, господин председател. Също както колегите, аз бях изненадана миналата седмица, когато комисията предложи да се премахнат два нови законодателни акта в областта на околната среда. Това изпраща отрицателно послание към всички от тези, които очакват от Европейския съюз да играе лидерска роля в това отношение. От собствения си опит в Уелс зная, че това е тясно свързан въпрос с здравеопазването и ще доведе до закриване на работни места. Вие трябва да излизате с по-амбициозни предложения. В този случай е, беше включен индикативен проект за инвестиции. Е, възобновяемите енергии бяха част от тези инвестиции, но трябва да има инвестиции в работни места. Дали ще бъдат е, развити нови технологии и дали те ще получат подкрепа на местните общности? Това е начина да имаме устойчиви инвестиции, които да дадат резултат за в бъдеще. Благодаря. Си, ерустая, Благодаря ви, госпожа Педичини. Грация, грация, президент. Благодаря, господин председател. Драги колеги, аз, както господин Ламберц, съм завършил естествени точни науки и обичам да гледам цифрите. Замърсяването на въздуха води до 300 000 смъртни случаи. Какво прави комисията Юнкер? Намалява средствата. Според разчетите на тази комисия, ефективното използване на средствата може да създаде 800 000 е, нови работни места, с което Европа ще стане по-ефективна и ще изразходва по-добре средствата. Но какво прави комисията? а, намалява средствата за, кръговата економика. Всяка година ние изхвърляме стотици а, хиляди тонове материали, които могат да се рециклират. Те могат да, да донесат огромни приходи и заедно с това ще намалят замърсяването. Какво прави комисията? Намалява средствата, предвидени за изпълнение на директивата за отпадъците. Виждаме, че има множество разхищения, които тежат на гражданите. Живеем в период на остра криза. Гражданите са принудени да разчитат на милостиня. Комисията Юнкер – всъщност изразходва и разхищава множ... огромни ресурси. Драги колеги, ние смятаме да не се борим срещу... Ние се борим срещу тази комисия, защото тя е враг на гражданите. Искаме, сърдити сме и на вас, на членовете на този парламент, които гласуваха за тази комисия и всъщност се превръщате в съучастници на всичко това, което се случва. Господин Пападаки със е следващия оратор за една минута. Това е атака срещу хората. Имам предвид вашата програма. Тя е също средство, за увеличаване на печалбите на големите компании, вие давате пари на монопалите. И ще намалите парите за инвестициите. Инвестиции в момента се правят с много ефтина работна ръка. Европейският съюз, цифровия пазар, зоната за свободна търговия Съединените щати откриват нови възможности за печалби на мултинационалите и допълнително ограничават е, възможностите на хората. Пазарите не са нещо убедително. Ви е, трябва да ограничите властта на капитала. Нуждаем се от незабавна народна намеса, за да си възвърнем това, което сме изгубили. За един живот без пазари и без монополи от Европейския съюз. Европейските народи са господари в страните си. Благодаря, господин Бузек. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател на комисията, уважаеми господин комисар, обсъждаме работната програма на Европейския съюз за следващата година. Изключително важно е тази програма да бъде реалистична, затова бих искал да ви благодаря за възприятие от вас подход. Добре разбираме, че ако нещо не е било предварително заложено в програмата за следващата година, то тогава а, това означава да отложим изпълнението на а, съответния аспект за следващи години. Затова приканваме комисията да помисли внимателно. Нека да бъдем по-конкретни. Говорим за безработицата. Важно е хората да имат работа. Напълно съм съгласен с това. Но в програмата на комисията виждам много аспекти, които могат да доведат до намаляване на безработицата. А, говорим също за енергетика, за отваряне на енергийния пазар, за диверсификация на енергийните ресурси. Необходимо е обаче да се възползваме от новите технологии и европейските ресурси. На следващо място цифровия пазар. Благодаря ви, че сте поставили акцента върху него. Диалога във връзка с цифровия пазар трябва да започне възможно най-бързо и трябва да се постави под натиск съвета. На трето място, индустриалната политика. Всички говорим за реиндустриализация. Това беше ключова тема за предишния състав на Европейската комисия. Очакваме сега да се засили ролята на малките и средни предприятия и да се даде работа на хората. Благодаря ви. Следващия. президент благодаря, господин председател, господин председател на Европейската комисия, господин заместник председател на Европейската комисия. Вие обявихте, че тази Европейска комисия ще има по-засилен политически характер. Ми това не се случи, так му обратното. Днес всъщност ние говорим за това дали всъщност предложеното ще се осъществи и по какъв път ще вървим заедно. Вие не сте ни представили документ, но документа, който получихме миналата седмица, показва, че няма особено съдържание. Не знам защо това е така, но трябва да си поговорим. Нека да ви обясня какво имам предвид, като ви дам един пример – през е, миналия мандат е, парламентът е, прие документ за банков регламент. От 2015 година трябва да се покаже къде едно предприятие реализира печалби и къде плаща данъци. И слушахме и господин Ламберт, той също работи по този доклад за зелените. Социалистите и демократите също имаха докладчик в Сянка. В светлината на тази дискусия ние смятаме, че тези предложения следва да обхванат и многонационалните фирми. Защо не го предложите? Тъй като но ще, по този начин ще се сложи край на много е, случаи на укриване на данъци. Вие казахте, че има е, работна програма. Аз се надявам, че тя ще види бял свят. Ако се слушаме едни и други, ако има между нас е, диалог, ще работим добре заедно. Вие говорихте за партньори. Е, имате партньори в наше лице, но ние не сме просто слушатели. Господин Хенкел е следващия оратор за една минута. Господин председателю, вашата програма бе наречена от представител на НП Коледна ЛХ. като вие имате на нея 10 свещи. Това са вашите 10 приоритета. Имам проблем с приоритет номер 5 – задълбочаване на паричния съюз. Всички са наясно, според мен, че е, световните е, сили е, се ползват от е, европейския растеж и проблемите са в е, еврозоната. Европа е прекалено силна, включително за своята южна част, това включва и Франция, а и прекалено слаба за Германия, която има много ниска безработица и положително търговско салдо. Кога ще спрем всичко това? Кога ще създадем различни економически изисквания за различните части на Европа и ще престанем да ги мерим с един аршин. Благодаря, господин председател. Отлична новина. Благодарна съм ви, защото да, Европа трябва да се насочи към същественото в кратко време. Какво значи същественото, а именно економическото и социалното измерение? Ваш инвестиционен план е добър, но трябва да отидем по-далеч. Необходимо е да сложим на масата някакъв хармонизиран график за данъчна хармонизация, за да може да има добра атмосфера за работата на предприятията. Така ще може да напреднем и с економическото управление на еврозоната. И втория ни основен приоритет трябва да бъде следния. Европа трябва да може да отговори на плана в областта на климата, проблемите с иммиграцията. Трябва да изковем истинска политика на отбрана и на сигурност. Всички знаем какво се случи с Пакистан. Всички ние мислим, сме с Пакистан в мислите си в този момент. Това са двата основни основни приоритета. В следващите пет години трябва да вървим напред. Можем да променим всичко. И нашите граждани трябва да вярват, че Европейския съюз има своята добавена стойност, ако разбира се Европа реши да продължи своето съществуване. Благодаря. Благодаря ви, господин Пападимулус. Кире Юнкер, не... Благодаря, господин председател. Господин Юнкер, в програмата на комисията предви Предвиждате ли намеса вътрешните работи на държавите членки? Пред няколко седмици, когато говорихте за Гърция, казахте на гърците да гласуват за познатите лица и да не правят грешка. Извинявайте, ма това не е ваша работа. Бяхте ли там преди изборите в Германия или в Великобритания да отправите подобен съвет? няма да останете на мястото си 24 часа. Откъде на къде реши комисията да направи подобно нещо? Възоснова на кой член от договора? Моята партия Сириза търси решение в рамките на еврозоната на проблемите свързани с растежа и работните места, като се основава на принципите на социалната държава. Вашата политика на тройката е тази, която води до безработица, разрушаване на социалната тъкан и дефлация. В началото вие обещахте промени, само че започвате да ни приличате на брат-близнак на господин Барозо. Госпожа Диорант е следващия оратор. Господин председател, господин Тимерманс, Понякога е важно да се върнем към същественото и да се запитаме защо всъщност сме тук. Ако сме тук, то е за да носим напред заедно европейския проект. Проект, свързан с една цивилизация, която търси баланс между качеството на живот и по-големите възможности за гражданите. Правото на инициатива, което принадлежи на Европейската комисия, ви принадлежи и ви дава съответната отговорност. Вие трябва да поставите като приоритет европейският интерес. Общият европейски интерес означава постоянно да се търси споменатия баланс, а именно между социалното измерение, економическото измерение и околната среда. Накърнявайки Въпроса за циркулярната економика, за качеството на въздуха, правата на бременните жени, вие всъщност накърнявате именно този баланс. Вие накърнявате социалното измерение. Все още имате време да поправите стореното от вас и да защитите този общ европейс. Интерес, извинете. Благодаря ви, господин Лундгрен. Колегата Лундгрен. Олман. Благодаря за дадната ми дума, господин председател. Бих желал да започна като не кажа бинго или ура за господин Ван Ромпой, който получава огромна пенсия. Какво да кажем за плащането на данъците, в която и да е държава членка? Проблемите ескалират. Виждаме, че господин Ван Ромбой ще се пенсионира за сметка на дънакоплаците. Тук ние говорим за връщането на доверието между европейците и от страна на европейците. Как ще го постигнем? Като ги караме да плащат още по-високи данъци? Тъй, че пенсионираните политици да имат огромни пенсии – и да, получа, да продължават да живеят за сметка на дънакоплаците. Също така програмата на господин Юнкер предвижда нова политика в областта на иммиграцията. На мен ми се струваше, че решенията тук се приемат от държавите членки, те не се приемат от Европейския съюз. Вие какво ще накарате държавите членки да направят? Да приемат иммигранти, които не могат да издържат? Е, толкова са големи трудностите за държавите, членки и тяхното сегашно население, вие искате нова политика за иммиграцията. Кога ще има живот е, за гражданите на Европейския съюз? И както винаги, работниците ще платят сметката – за несекващия е, приток е, от провалени политики, генерирани от Европейската комисия. Над 43% от е, хората, които можеха да гласуват, не участваха на последните избори. Мисля, че хората са изгубили всякакво доверие. Благодаря, господин Бургетио. Благодаря. Председателя Юнкер показа как се води борба срещу укриването на данъци. Странно обаче в програмата няма нищо конкретно. Дори една малка директивичка, която да ни каже как точно ще се борим, как ще предотвратяваме трафика, и всички онези дейности, които доведоха до укриването на много данъци от многонационалните предприятия. Ако има една държава, в която има програма и в която се преследват, може би това е вашата страна. Може би вие сте дали възможност а, да се водят анкети и представител на тази страна е председател на комисията. Поздравление! мисля, че верният път е да бъдат освободени нашите страни от затвора на еврото и народите да се освободят от този от цялата тази наложена политика. Благодаря. Госпожа Люгрип има думата. Благодаря ви, господин председател. Внимателно изслушахме председателя Юнкер, както и заместник-председателя Тимерманс. Вие казахте, че искате да се насочите към няколко основни приоритета и върху тях да работите е, в основни линии. От името на ЕНП и френската делегация бих искала да подчертая кои са според нас двата основни приоритета политиката в областта на обежищата и миграцията от една страна и енергийната политика от друга. Високо държим през 2015 година да се отбележи напретък по тези два приоритета. В качеството си на координатор на ЕНП в Комисията за правата на жените бих искала да се спра и на следното. Един от основните приоритети за нас е Women Boards. Бихме искали в рамките на сегашните преговори в съвета да се работи усърдно, за да може да има по-силно представяне на жените в управителните съвети. Ние в Европейския парламент гласувахме разумен и балансиран компромис и бихме искали това досие да бъде приключено през 2015 година. А относно проекто директивата за отпуска по майчинство, Бих искала да ви поздравя за ъм, разумния напредък. Вие предвиждате известни неща, по-специално във връзка с работата ви последващите 6 месеца, но се надяваме да не отстъпвате от каузата в защита на жените през следващите месеци. Благодаря. Seuraavaksi edustaja Vilmot благодаря. Госпожа Вилмут, две минути. Благодаря. Господин Юнкер, благодаря за това, че дойдохте, за да представите пред парламента работната си програма. Щеше да е хубава, обаче, да я чуем първо ние, вместо тя да изтича в пресата. След като внимателно изслушах предложенията ви, имам няколко бележки. Първо, за данъчните оазиси. Приветствам това, че признавате в програмата си срещаните проблеми. Е, имаше такива, е, които е, цинично намекваха, че няма да се включи тази тема заради скандала LuxLeaks. Припомням, че миналата година поискахме спешни действия за борба с неплащането на данъци. Е, трябваше да се извършват доклади държава по държава и да се правят черни списъци. Това беше миналата година. Малко е направено. Междувременно гражданите на Европейския съюз виждат как заплатите им се стопяват, как е, социалните и здравните услуги се топят, как всеки ден, всяка седмица хората в Европа, които плащат данъците си, виждат жизнения си стандарт също да се намалява а големите корпорации не плащат дължимото и не изпълняват задълженията си. Нуждаем се от законодателство сега. Не можем вече да пренебрегваме данъчната несправедливост. Втората ми бележка е за заличаването на пакета за чистота на въздуха. Господин Юнкер, Предупреждавам ви сега, че това ще има огромно значение за общественото здраве в Европейския съюз. Замърсяването на въздуха убива 400 000 души всяка година. Да се заличи идеята за законодателство, което би спасило толкова човешки животи е напълно безотговорно. Това аз ви изслушах, господин Тимерманс, моля и вие да ме изслушате. Да се махне това законодателство, да се откажете от него е напълно безотговорно. Това на всички ще каже, че Европейския съюз изобщо не го интересува да стимулира опазването на здравето чрез околната среда. Настоявам да вземете мерки сега. Е, е, Има въпрос с синя карта много малко сини карти ще допусна, тъй като времето ни е ограничено. Иначе господин Юнкер и цялата комисия трябва да остана цяла нощ до утре сутринта. Това може би ще е полезно, но не отговаря на концепцията ни за правата на човека. Господин Лупе, имате е, право на синя карта. Благодаря, господин председател. Искам да запитам следното. По време на предизборната кампания Гражданите на Европейския съюз, които имат по-низки доходи, заявиха, че новата Европейска комисия и е, новия Европейски парламент, е, според техните надежди, би трябвало да им осигурят по-добра перспектива. Не смятате ли, че новата програма трябва да бъде насочена към осигуряване на минимален доход, на минимално трудово възнаграждение за гражданските на Европейския съюз. Не съм сигурна, че въпросът въобще е свързан с това, което казах. Аз не смятам, че Европа се отнася само за бизнеса. Тя трябва да служи на всичките си граждани и да гарантира на всички еднакъв жизнен стандарт. Благодаря. Колегата Томашич е следващият оратор. план за Европа. Председателят Юнкер си е поставил амбициозна цел, което е прекрасно, но най-голямата амбиция е повишаването на растежа и броя на работните места. Надявам се, че това не са само приказки, не е само балон, който ще се спука. Не за първи път Европейската комисия живее в кула от слонова кост. Живота е прекрасен, всичко е много хубаво. А, сега имаме нова комисия, нов председател. Нека да дадем възможност на новата комисия да покаже какво може да направи. Ще ми се да вярвам, че комисията на действие ще направи това, което каза господин Тимерманс. Т.е. Европа ще полага положителни усилия, а няма да се меси в живота на гражданите, че ще облегчава фирмите, а няма да ги товари с допълнителна бюрокрация. Когато се казва, че има нужда от а, нова, от а, нови мерки, се притеснявам кризата да не се задълбочи. Госпожа Викстрем. Благодаря ви, господин председател. Благодаря и на представителите на комисията за това, че са тук сред нас и споделиха с нас вижданията си за 2015 година брилянтно е това, което казахте, но очаквахме малко по-добро представяне. Приветстваме приоритетите ви в областта на миграцията. По този начин Европа ще стане по-привлекателна за младите хора и за учените. Разбира се, че се нуждаем от развитие в економическата сфера, но същевременно се нуждаем от сигурен път за Европа, за хората, които желаят да дойдат тук. Само по този начин можем да спрем работата на посредниците. Само по този начин Средиземноморския регион ще престане е, да бъде тази гробница, в която се превърна. Бих искала да поздравя Европейската комисия за това, че толкова смела и не се отказва. Благодаря ви, господин Ферейра е следващия оратор. Благодаря, господин председател. Като виждаме програмата, разбираме е, за какво се е отнася воят срещу Европейската е, комисия. Е, става дума за масови инвестиции, масово публично-частно партньорство. Сега публичните проекти ще бъдат впрегнати в частни печалби. Младите ще бъдат принудени да емигрират, ще се облага общественото осигуряване. Повече либерализация, дерегулиране, селективна имиграция. Това е нещо, което може е, да доведе до социален прогрес е, много съмнително. Е, виждам как е, се отдръпвате назад от постиженията в екологичната среда в екологичната сфера. Всъщност, вие показахте истинското си лице с тази програма. Работите за мултинационалния капитал. Това е програма диктувана от големите босове в Европа. Големите босове дърпат конците. Всъщност, вие рано или късно ще претърпите пълен провал. Благодаря. Господин Войт, една минута. Благодаря, президент. Благодаря, господин председател. Господин Юнкер. Говорите в работната си програма за 23 точки в областта на инвестициите. Имам 60 секунди, за да ви попитам следното. Къде трябва да се намесите, за да премахнете първо причините за емиграцията, вместо да се узаконява престоя на хора, които идват в пазар, в който вече има над 25 милиона безработни. Говорите за борба срещу укриването на данъци. Казвате, че данъците трябва да се плащат там, където се реализират печалбите. Е, доколко е убедително това във вашият люксембургски модел? Трябва ли да се прилага данъчната справедливост към работниците, към служителите или пък трябва да се прилага и към работодателите? Смятате ли, че единната валута действително може да ни помогне да преодолеем економическите проблеми на Европа? Господин Преда. Благодаря ви, господин председател. Аз съм координатор на НП по въпросите в областта на външната дейност. Благодаря на председателя на Европейската комисия за това, че в работната програма за 2015 година е включил като приоритет прегледа на европейската политика на добросъседство. Тя е много важна за нас. Ние вече работим по нея моят колега Кукън а, работи по тази тема Получихме и положителен отзвук от комисаря Хан, така че ще работим отлично заедно. През последните години бяхме е, леко изненадани от промените, които настъпиха на юг и на изток. Доста неподготвени се оказахме, И понякога тук в Европейския парламент оставахме с впечатлението, че не сме достатъчно подготвени. Днес реформата на европейската политика на добросъседство не може да се изразява в някакви козметични промени. Напротив, тя трябва да отговори на основните предизвикателства, пред които сме изправени. Трябва да приключвате, казва председателя. Следващият оратор ще трябва да вземе думата след малко. Да, благодаря ви, господин председател. Само две думи във връзка с поразумението с САЩ, защото и тези преговори са изключително важни за економическия растеж и за заедостта. Но те са важни също така и от политическа гледна точка. Това партньорство е от съществено значение за нас. Европа ще бъде силен играч, ако успее да се наложи в тези преговори с американски си партньор. Благодаря. Е, Госпожа Тоя. Господин председател Юнкер, господин заместник председател, комисари, оценяваме че искате да скъсаме с миналото. Надяваме се, че обаче трябва да стигнем до същината, особено по отношение на взаимоотношението с гражданите. Ако искате Европа отворен, отворена към гражданите, трябва да вървим заедно. Както каза нашият колега, ние не сме а, просто слушател. Мисля, че трябва да в областта на по-доброто регулиране трябва да има по-добро изпълнение. Има твърде много бюрокрация, твърде много тежест. Имаме нужда от повече прозрачност. Това, което искам да кажа за съдържанието е, че най-важното е да се реализира плана за инвестиции. Веднага обаче искам да кажа няколко думи за инвестициите. Няма да има инвестиции, ако не се изпълнят някои важни условия. Сутринта говорихме за ревизирането на правилата и за различен подход към правилата. Бихме искали да получим успокоение тук. Тази сутрин бихме искали, тази сутрин проведахме дебат, който се надяваме, че ще намери отражение в програмата на комисията. Говоря от името на моята страна. 40% от италианците и избраха моята партия, която е за по-силна Европа, но за различна Европа. Мисля, че ние следваме една обща цел растеж и искаме да има и а, економии, искаме да има гъвкавост, която да дава възможност за разумни инвестиции, да могат да се съфинансират проекти по а, програмата 2020 и по структурните фондове. Ето това трябва да бъдат първите актове на комисията. Освен това трябва да има и социални дейности. Много ни хареса тройното е. Трябва да работим за социалната економика и по конкретните въпроси искам да се позова и на околната среда, както казаха моите колеги преди мен. Благодаря. Госпожа Герике за една минута. Господин председател, господин председател на комисията, приветствам решението ви да сложите ново начало с работната си програма. Миналата седмица обаче Говорих с хора от моя избирателен район и ги попитах какво да кажа на господин Юнкер, ако го видя. Те поставиха четири проблема. Един от тях бе свързан с а, двама млади доброволци, стажанти в а, Франкфурт, а, които се опитват а, да а, помагат на бежанци и казаха, спрете с проблемите в иммиграцията. Други хора, млади семейства с деца ми казаха, не мислете толкова за големите предприятия, спрете да обременявате с данъчни тежести хора като нас. Трети заявиха, че законодателството трябва да се прави от хора с практически познания Друг каза, нека европейската политика най седне да стане благосклонна към семействата. Тоест, аз бих казал, хората се интересуват от една европейска стратегия за семействата. Благодаря, господин Федерли. Е, благодаря ви, господин председател. Благодаря ви, господин Юнкер, за това, че сте сред нас тук днес. Аз ви повярвах, когато ви избрахме в този парламент, гласувах доверие на комисията. Но това доверие падна, когато чух, че пакета за качеството на въздуха, пакета за отпадъците ще бъде оттеглен чух и това, което каза господин Тимерманс и като че ли ми вдъхна надежда това, което казахте, защото вие заявихте, че всичко това ще бъде вписано отново по един или друг начин. Преди обаче да имаме график за работата ни по тези въпроси, трябва да премислим доверието, което гласува този парламент на комисията. Това е много важно. Аз ви гласувах доверие, защото смятах, че вие сте способен да промените Европа, да я насочите към повече просперитет и да направите по-екологосъобразна. Не искам да мисля, че комисията е, има за цел да разруши политиката на Европейския съюз в областта на околната среда. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Албиол Гузман. Сеньор Юнкер, ha dicho usted que está enamorado de Europa. Господин Юнкер, вие казахте, че обичате Европа. Бих искал да ви поканя да дойдете с мен и да видите какво се случва в Мелила в момента. Вашите велики планове трябва да се преведат на разбираем за всички езици. Вашият грандиозен план е свободна търговия с САЩ, което ще зарадва безспорно многонационалните предприятия. Струва ми се, че вашата работна програма предвижда създаване на облегчения за големите предприятия. Вие говорите за приватизация на публичните услуги, които да бъдат поставени на пазарна основа. Говорите за фискални решения ала Юнкер и ала Люксембург. Това е политика малко тип Титаник, който ще ни доведе до първокласно погребение. Благодаря, господин Балч. Благодаря. Бих желал да благодаря на председателя Юнкер и на заместник председателя Тимерман за това, че обсъждат програмата си с нас тук. Приветствам това, че в програмата са записани конкретни мерки, които да помогнат за постигането на десете приоритета. Според мен е важно да се подчертае, че Европа отново следва да се съсредоточи върху големите въпроси, а не толкова върху подробностите. Бих изразил съгласие с вас, че трябва законодателството да бъде преразгледано и че трябва да има кураж у комисията да отегли ненужното законодателство. Комисията правилно настоява на по-добро регулиране, на намаляване на бюрокрацията, на по-голяма съразмерност и на по-добър достъп до финансиране и до възможностите за финансиране. Тези приоритети на комисията са много обещаващи. Нямам достатъчно време, но ще подчертая няколко елемента – първо, новият импулс за стимулиране на инвестициите и заетостта. Инвестиционната политика е извънредно важна. Тя помага да се преструктурира доверието в европейската политика като цяло. Паричният съюз също ще играе важна роля за възстановяването на економиката и за нейното правилно развитие в бъдеще. Благодаря Госпожа Берес за две минути. Благодаря ви, господин председател, господин председател на комисията, господин заместник председател. Всички чухме за случилото се с Люкс Ликс, и вие днес трябва да се ангажирате да се облагат с данък печалбите там, където се генерират. Това трябва да залегне в работната ви програма. Нуждаем се от повече яснота за начина по който ще действате за бъдеще. Това е от съществено значение за нас защото когато поехте ангажимента като кандидат за председател на комисията, ние ви одобрихме за тази цел. Искането за данъчното облагане от дълги години се отправя от Европейския парламент, но към днешна дата нищо не бе направено. Във връзка с по-доброто законотворчество също имаме опасения. Начина на тълкуване на по-доброто законотворчество, като преустановяване на предишните усукани процедури, може да доведе до забавяне на темпа на работа в комисията текста, който не се нрави на индустрията, като например текста за качеството на въздуха или текста за циркулярната економика, или пък текстове, които не се нравят на държавите членки, като например този за отпуска по майчинство. Та за тези а, текстове вие днес ни казахте, че възнамерявате да въведете промени. Бихме искали да разберем обаче какво точно се върти в главата ви. Вие поехте ангажимент да работим заедно. Всички тези а, законодателни актове са много важни за нас. Така че трябва да работим заедно. Между другото, споменахте и директивата за авторското право и в това отношение бихме искали да се уверим, че тази директива ще гарантира оцеляването на притежателите на авторски права в Европа и че няма да угажда само на трансатлантическите ни партньори. Благодаря. Господин Яковчич. Досадъчни изступи gospodina junckera i njegove komisije u mene moram reći ulijeva... Благодаря, господин председател. Е, господин Юнкер, мисля, че това наистина е ново начало, но се питам дали ще има наистина нови възможности. Имаме ли основание за доверие? Мисля, че за вашия мандат има три ключови послания. Инвестиции, растеж и развитие. Това са думите с оглед на които вашата комисия или ще успее, или ще се провали. Економическия и паричния съюз е, е, е нещо много важно, а цифровият единен пазар може да се превърне в пета свобода в Европейския съюз и вътрешния му пазар. Искам да вярвам, е, че тази комисия ще успее с програмата си, като държавите, членки, регионите и общините също трябва да бъдат подпомогнати, за да стимулират развитието на Европа. Желая ви успех! Благодаря. Госпожа Спинели. Благодаря, господин председател. И аз искам да попитам за това, което беше казано в петък в Гърция. Изразихте желанието си да видите познати лица и говорихте за екстремистски политици. Кои са тези познати лица, които доведоха Европа до бедност? Лица, които замислиха едно от, едно, еди от, една от най-тежките части на програмата, като за иммиграцията. Имиграцията се гледа с очите на миналото. Днес има климатични бежанци, бежанци от а, конфликти. Средиземно море се превръща в а, гробище. Мисля, че мисля, че Европа трябва да престане председателят прекъсва ораторката. Госпожа Ван Бремт. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин председател на Европейската комисия, господин заместник председател на Европейската комисия, откакто новата Европейска комисия започна да работи, непрекъснато чуваме за пречките пред работата на предприятията. Непрекъснато се говори за тромавата бюрокрация. Аз обаче не смятам, че това е така. Изключително добри административни разпоредби съществуват в областта на химическата промишленост, и а, в законодателните актове за морската среда. Мисля, че всички те допринесаха за подобряването на а, нашата атмосфера. Това ще бъде от съществено значение за преговорите в Лима. Самите вие знаете до какво споразумение се стигна в това отношение. Трябва обаче да продължим напред. не трябва да отстъпваме от постигнатите вече резултати. Смятам, че трябва да бъдем оптимисти. От името на моята група бих искала да ви подкрепя. Вие говорихте за циркулярната економика, за чистотата на въздуха, казахте, че те са обект на ново законодателно предложение, заявихте също, че са внесени изменения в вече съществуващите в това отношение законодателни актове. Това от своя страна означава, че не се отменя старото старото законодателство, но че ще влезе в сила ново от 2015 година. Смятам, че вие се нуждаете от нашата подкрепа. Ние ще ви осигурим, но при едно условие. Условието е да не отстъпвате от вече поетия курс. Тези предложения трябва да дадат на съзаконодателите възможност да превърнат нашата економика в устойчива такава. Благодаря ви, господин Хаджи Георгио. Драги господин Юнкер, прочетох работната програма на комисията и у мен възникнаха много въпроси. Опитвате се да ни заблудите ли? Комисията борави с лозунги. Всичко ще се промени, много възможности ще бъдат създадени, но всичко ще си остане в реалност на и на практика същото. Вие изхождате от провалени политики, политики, които доведоха Европа и държавите ни членки до криза и до бедност доведоха нашите народи. Когато говорите за Европейски фонд за стратегически инвестиции 315 милиарда евро на основата на привлечен е, капитал, какво имате предвид? Неолиберална политика ли? Е, е част от средствата ще бъдат инвестиции, 60 е, милиарда ще дойдат от бюджета на е, общността, голяма част от тях ще дойдат от Европейската Централна банка и останалите трябва да бъдат привлечен капитал, което ще създаде прекрасна среда за големите инвеститори и за мултинационалните компании. Какво ще стане с малките и средните предприятия? предупреждавам, през предизборния период социалистите не бяха за вас и няма и да ви подкрепят по време на вашия мандат. Обратното би било вид. Госпожа Файон, максимум две минути. Благодаря, господин председател. Милиони европейци не могат да си намерят работа и спестяванията им са се стопили. Перспективите пред младите и динамични хора са много мрачни, просто защото измамници и многонационални предприятия използват различията в данъчните ни системи. Ако Европа действително иска да се пребори с данъчните обежища и укриването на данъци, бихме могли да инвестираме хиляда милиарда в економиката. Мисля, че повечето от нас, както и гражданите, гледат на укриването на данъци като на нечестна практика и бягане от отговорност. Европейската е, комисия говори за борба срещу укриването на данъци, но министрите е, идват в Брюксел и се опитват да се преборят е, срещу регламента в тази насока. Не бива да се допуска да се големите предприятия да плащат малък процент данък. Мисля, че ние имаме нужда от смела Европейска комисия. Новогодишното ми пожелание да, през новата година да има нов ентусиазъм за нова европейска политика. Ако се провалим, ще покажем, че не сме се получили от миналото. Свидетели сме на подем на националистическите партии. независимо от смъртните случаи в Средиземно море, все още няма единна програма за, в областта на миграцията. Господин Етерич, дали бихте се съгласили с моята футболна аналогия? Според мен, футболът е хубав, е, е красив, когато реферът не се меси в всичко, не надува свирката на всеки няколко минути. Тогава играта е хубава. Економиката също може да а, върви добре, когато не се месят в нея непрекъснато. Съгласна ли сте? Уважаеми колега, не знам а, дали разбрах напълно вашата аналогия. Харесва ми футбола, макар и че не играя. Смятам, а, че е, спортът е, може да ни обедини. Ето защо бих е, искала в Европа да има много прекрасни спортни празници и бих искала Европа да може да направи много, нещ, много неща за економиката. Благодаря следващият оратор, господин Панк. Благодаря ви, господин председател. Да, за да се получи добър матч, трябва да имаме два еднакво добри екипа. Смятам обаче, че това е една последна възможност за Европейския съюз. Трябва да се запитаме дали нашите амбиции са и ваши. Вие говорите за по-добро законотворчество не трябва да свеждаме по-доброто законотворчество до е, обикновена дискусия. Нека да помислим какво означава това на практика. Законодателството в областта на околната среда е важно, за да имаме устойчива економика. Очакваме по-добри предложения от вас в областта на е, чистотата на въздуха и циркулярната економика. На следващо място случилото се а, с Ликс ни показа, че а, сме бъркали изцяло в Европа. Изискваме от Европейската комисия по-голяма прозрачност. Искаме да има доклади за всяка една държава членка във връзка с прилагащите се там законови разпоредби. Трябва да се сложи край на а, данъчните злоупотреби. Вие, господин Юнкер, ни обещахте Европа с кредитен рейтинг ААА в областта на социалната сфера. Какво ще направите, за да постигнете този резултат? Благодаря, госпожа Арена, минута и половина. Благодаря. Господин Юнкер, вие казахте, че комисията трябва да се съсредоточи върху главното. За мен социалната защита е основно право в Европа. Е, в работната си програма Казвате, е, че социалният дъмпинг трябва да се решава чрез мобилността на работниците. Но, госпожи и господа комисари, социалният дъмпинг е истинска атака срещу социалните системи в Европа. Това е конкуренция между работниците и никой от тях не печели. Онези, които са добре защитени и остават без работа, от тези, които не са защитени, биват експлуатирани. И не печелят малките и средните предприятия. Те се опитват да спазят правата на работниците, именно те фалират. Господин Юнкер, нито вие, нито аз сме били избрани за да разрушаваме правата на работниците или тъканта на малките и средните предприятия в Европа. Значи трябва да се направи не преглед на директивата за командировките, а на всички инструменти, с които разполагаме, за да станат социалните права истински приоритет в Европа. Второ, отпускът по майчинство. Говорихме за това. Радвам се, че най-сетне комисията постави този въпрос на дискусия, но тя трябва да поеме отговорността си. Ще кажа само, че 6 месеца не са дълъг срок. Една временност трае 9 месеца. Нека ви дадем време да намерите решение. Благодаря. Seuraavaksi edustaja Ujeli, minuutti 30, Господин Ю, Юяли, една минута и половина. Micro, Elnök úr, alelnök úr, én eh, nagy reményekkel szavaztam meg az önök bizottságát néhány héttel ezelőtt. Благодаря. Аз eh, гласувах за вас eh, преди няколко седмици, защото съм убеден, че е възможно да се даде тласък на економиката, и да се намалят равнищата на безработицата. Ние трябва да се съсредоточим върху тези области, в които има потенциал за увеличаване на заетостта. Имам предвид туризма, но туризмът отсъства от вашият работен план когато говорим за конкурентно способност, как може да не мислим за туризъм? Ако искаме да решим проблема с безработицата, не можем да не се замислим за туризма. 50% от паричните постъпления в Европа са от туризма. Аз в миналото бях държавен секретар по въпросите на туризма и знам, че има огромен интерес към създаването на интергрупа в областта на туризма. Сто няколко души проявиха интерес. Изпратих ви писмо, господин Юнкер, неодавна, в което споменах, че се нарушават че има нарушение на правилата в изборната програма. Имаше едно съобщение, представено за унгарския печат. Надявам се, че ще успеем да разрешим този проблем. Сега предстои процедурата с привличане на вниманието на председателя. Повече от 24 души са се записали. Списъкът е твърде дълъг и аз ще се възползвам от правомощията си на председател и ще разпределя равномерно времето между групите. Ще е, обявя имената на тези, които ще се изкажат. Тарабелла, мистер Серал Сантос, мистер Мария Снотис, мистер Фария, мистер Сенра Родригес и мистер Касталдо. This may come in different order, but uh, these are the names who will speak. Това са лицата, които ще се изкажат, е, може би в различна последователност. Господин Лавия има думата. Can I start? Мога ли да започна? Госпожа Родригес. господин председател Юнкер, господин заместник председател, господин Тимерманс. Като председател на Комисията по околна среда искам да изрази огромното е, недоволство на колегите за това, че беше оттеглен пакета за околната среда. И слушахме вашето предложение и от това, което излезе за, в, от агенциите. Надяваме се да видим документа но ако някой може да ни обясни с какво ще се подобрят нещата, ще бъдем благодарни. Господин председател, ние поканих, ви поканихме в Комисията по околна среда неколкократно. Очакваме вашето посещение. Вие обосновахте отеглянето на пакета за качеството на въздуха доводът ви е, че не е възможно да се постигне споразумение между институциите. Но това е още преди да имаме възможността да го разгледаме. Според мен това е най-малкото смешно. Господин Тарбела има думата. Мерси, президент. Il faut arriver благодаря, господин председател. След два часа дискусии най-накрая стигнахме и до селското стопанство. По-доброто законотворчество е това, което започна да прави Европейската комисия с раздаването на мляко и на плодове и зеленчуци в училищата. По този начин имаме образователни мерки, които са приети пряко. Аз а, а, внесох съответния документ, който в момента се превежда, но сега би било жалко, ако вие оттеглите моето предложение. Какво искам да кажа? Същото се отнася и за регламента на биопродуктите. Производителите на биопродукти искат да се засили а, законотворчеството в това отношение, защото 30% от биопродуктите се внасят отвън. И а, нашите биопроизводители искат да бъдат защитени. Същото се отнася и за различните сортове семена цена и това отложихте за по-нататък. Мисля, че е важно да дадете ясен сигнал на селскостопанския сектор в Европа, защото той се нуждае от този сигнал. Благодаря. Следващия оратор. Е Господин Мария, Господин Юнкер, изненадан съм, че сте тук. Мисля, че бяхте в Атина да подкрепите политиците, ваши приятели. Изпратихте господин Московиси в Гърция и той тотално обърка всичко. Господин Юнкер, вие изразихте политическо предпочитание към ваши политически приятели. И то преди общите избори в Гърция. За кого се вземате, господин Юнкер? Кой ви е дал право да се бъркате във вътрешната политика на Гърция? Вие е, председател на комисията ли сте или представител на тройката и кредиторите? Дръжте се прилично, господин Юнкер. Бъдете неутрален. Това ви налагат договорите трябва да вземете решение. Ще изпиете горчивата чаша. Вие и вашите приятели, които подкрепяте меморандумите в Гърция, защото гръцкият народ ще изпрати своето послание на следващите парламентарни избори. Благодаря, господин Фарие. Добре, господин президент. Благодаря. Говорим за работната програма на комисия за 2015 година. Факт е, че вие отегляте много важни дейности, като кръговата економика, рециклирането, действително ли ще отмените това законодателство за качеството на въздуха и за 70% рециклиране? Не, няма да е сериозно, ако го направите. Не мога да повярвам, че правите това, господин Нюнкер, Без съмнение знаете, че има редица държави членки, които искат тези закони да се запазят. Какво ще кажете за конфликта между господин Тимерманс и комисария по въпроса на околната среда, който каза, че няма да позволи тези закони да бъдат отменени. Госпожа Родригес има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми господин Юнкер, една на всеки три жени в Европейския съюз е обект на семейно насилие. Аз не видях нищо във вашата програма а, за справяне с този проблем риболова и всички останали стълбове на селското стопанство също не са отчетени подобаващо. Глада, социалното изключване също отсъстват от вашите приоритети за 2015 година. Достъпа до жилище или друго яче казано проблема на хиляди хора в Европа също не е отчетен във вашата програма. В нея нищо не се казва за социалните права на хората, нищо не се казва за приватизацията на основните услуги. Това, всичко това не е ли част от вашите приоритети или вие просто забравихте да ги включите? Благодаря ви, колегата Касталдо. Anni fa un grande uomo, Paolo Borsellino, disse che la politica è la Политиката и мафията са двете власти, които или воюват, или, а, спо, или, или водят война, или постигат споразумения, Познаваме това в Рим. 37 ареста. Това е мафията, това е организираната престъпност, която е все по-бежалостна, която представите, представяте своята програма. Аз мятам, че борбата срещу мафията е европейска задача. Борбата срещу корупцията е много важна, но не е единствена. Ако не премахнем банковата тайност, ако не сложим край на екологичните престъпления, ще спечели умертата. Всички ние ще загубим. Маф... Мафиотът не е човек, който трябва да бъде прикриван. Мълчанието не може повече да се търпи, защото мълчанието е мафията. Сега господин Шикерски има думата. Господин председателю, заместник председателят Тимерманс каза, че ако нещо не е било споменато, това не означава, че то не е важно. От това прави извода, че приоритетите за 2015 година ще бъдат още повече от посочените. Но пък и това, че говорим по една тема или се занимаваме с нея, не означава, че усилията ни ще се увенчаят с успех. В Европейския съюз съществуват много проблеми. Много проблеми, е, с които се сблъскват парламентът, съветът и комисията. Например, квотите за мляко, конфликта в Украина, ембаргото на Русия, както е, заболяванията при свинете. Мисля, че екологичното производство и училищните програми са много деликатни теми, но несъмнено изключително важни от социална гледна точка. В резюме смятам, че тези проблеми не бива да бъдат загърбвани. Те трябва да бъдат включени сред приоритетите ви за 2015 година. Съгласен съм с вас и тук председателят прекъсва оратора. Благодаря. Е, господин е, Серал Шандуш. Gostaria de uma vez mais pedir à Comissão Europeia para agir благодаря. Искам да призова Европейската комисия да предприеме превентивни действия в областта на млечния сектор. Края на млечните квоти може да доведе до сериозни проблеми в сектора и ценови сътресения в области, в които няма альтернативи. Аз съм от Азорските острови. Там се произвежда 30% от млякото в Португалия. Износът е много висок и правени са много инвестиции в технологичните процеси. Бих искал да помоля комисията да прояви добрата воля, за да се намерят устойчиви решения на проблема и да не допуснем проблеми. Също така трябва да посочим, че за морския сектор средствата следва да се използват за декларираните цели, а не за краткосрочни цели. Сега заместник председателят Франс Тимерманс има думата за по-доброто законотворчество, не повече от 5 минути. Благодаря. Благодаря ви, господин председател. За мен все още е новост да чувам гласа ви и да не смятам, че някой отправя критика към мен. Но изцяло съзнавам новата ви роля. Със сигурност ще свикна бързо. Имам известен опит в Европейския парламент. Уча се бързо, бях член на Националния парламент, бил съм преизбиран 6 пъти, така че знам как се работи в Националния парламент. Просто трябва да свикна а, на начина на работа в Европейския парламент, който е малко по-различен. Например, бих искал да отговоря на господин Фараш, но явно той не можа да изчака отговора ми. Това е нещо, на което не съм свикнал в един парламентарен дебат, но явно тук така се работи. Имаше изтичане на документи миналата седмица и аз и господин Юнкер бяхме огорчени, защото е, това не ни помага особено в работата. Става изведнъж голям скандал в медията, всички вие реагирате, даже днес тук много от вас говориха за е, този е, документ но аз от своя парламентарен опит знам, че не трябва да се реагира, защото не по това работим в момента. Ние ще вземем политическо решение за начина по който работим на базата на съвсем други неща. Но с цялото ми уважение към парламента, аз знам, че трябва да представя своята работна програма на парламента, а не на медиите. Така че винаги трябва да се борим с. А, а, другите, които не виждаме, защото когато има изтичане на документи, трябва да се защитаваме. Бих искал да ви приканя, ако има друго изтичане на такива документи, да уважавате това, че аз идвам да представя свои документи, да ви помоля да ме изслушате, да реагирате на това, което казвам аз, а не на това, което сте прочели в един или друг документ или в пресата. Много ще улесните работата ни, ако се слушваме едни в други. Аз ви казвам, ето какво сме решили в Европейската комисия, ето какво ще направим. И, както вече казах, това е, което възнамеряваме да направим в областта на околната среда, а именно ще запазим някои съществуващи процедури, ще преразгледаме пакета за отпадъците, но това ще бъде направено в рамките на кръговата економика. Целта е да се възползваме от инвестициите, които предлага инвестиционния план на Юнкер. Ние по никакъв начин не снижаваме нивото на амбиции. По никакъв начин по отношение на чистотата на въздуха в Европа. Съвсем не. Просто ще променим някои от вече направените законодателни предложения, защото смятаме, че те водят до прекомерно административно бреме, или пък защото смятаме, че Европейската комисия трябва да играе своята роля на предлагаща независимо законодателство. Тя трябва да помогне на всички институции да стигнат до споразумение за чистотата на въздуха. Това е нашата роля и именно така ще постъпим. Това е един положителен дневен ред, който по никакъв начин не снижава амбициите ни. За социалното измерение, то е от съществено значение за нашата Европейска комисия. Искаме да направим стъпка напред – това е включено и в пакета за а, трудовата мобилност. Бихме искали да се справим с тази мобилност, да се справим с проблемите злоупотребите, защото има злоупотреби в Европейския съюз. Бихме искали също така работниците в Европа да могат да се възползват от а, свободни работни места в други държави членки. Как възнамеряваме да го постигнем? Ще засилим евро... базата данни за свободни места в Европа. Ще осигурим по-добро прилагане на законодателния акт за командироването на работници. Не трябва да се позволява злоупотреба с правилата. И както вече казах, ще направим преразглеждане на директивата за командироването на работниците. Ще започнем преразглеждането през 2015 година, за да не се стига до социален дъмпинг в Европа, защото такъв днес има. Просто отидете попитайте хората в транспортния сектор и те ще ви кажат. Това е нашата амбиция. Говорихме и за мястото на жените. То е изключително важно. Тук не говорим само за правилно или грешно, за това, което е морално правилно. Това, което един баща може да приеме. Например, не мога да приема моите две дъщери да са по-зле представени в обществото от моите двама сина. Това е неприемливо. Но нека да видим какви са економическите причини за това. Ние нараняваме европейската економика, защото няма равно третиране на жените на трудовия пазар. Трябва да работим и по тази тема, но да бъдем и прагматични. Предложението за директива за отпуск по майчинство за много държави членки вече бе затмината от действителността, защото а, тази директива е на масата вече 8 години, а времето напредва. Ние искаме да внесем подобрение и можем да го направим на базата на това законодателно предложение. Покажете ни дали има институции, които могат да се справят по-добре. Трябва да подобрим положението на жените на трудовия пазар. Ще предприемем и други инициативи, за да се постигне търсения резултат. Ако господин Фараш беше още в залата, щях да му кажа, че поне за едно съм съгласен с него, щеше да е добре за него да чуе, че поне по някои въпроси сме съгласни. Той каза, че има много административно бреме в Европа върху малките и средни предприятия. Да, това е така и ние трябва да сведем до минимум въпросното административно бреме. Малките и средни предприятия много бързо ще наема двама или трима а, човека допълнително на работа и това е начин за справяне на безработицата в Европа. Така че в този смисъл, поне заведнъж, господин Фараш беше проевропеец. Аз много добре знам как се чувстваше той и може би не това беше намерението му защото не на тези мисли ни навежда ЮКИП, но бих искал господин Фараш също да се включи в дискусията и да каже как бихме могли да подобрим действията си. Още един аспект, на който се спряха много от вас. Разбира се, че има много важни теми и защото дадена тема е важна, това е не е достатъчно условие Европа да действа. Ако искаме да подобрим трудовия пазар, социалното измерение в държавите членки. Това не може да бъде постигнато само от европейските институции. Важно е и държавите членки да предприемат съответните действия. Затова предлагам Европейската комисия и Европейския парламент да направят допълнително усилие да включат и съвета в тази дискусия, защото много от действията трябва да се предприемат в държавите членки. Държавите членки, представени в съвета, също трябва да се включат, ако искаме да направим тези важни стъпки. Изготвихме работната програма на Европейската комисия, одобрихме я, представихме вие днес. И за мен това е началото на един диалог. Това не е окончателната ни дума. Ние сме готови да работим с вас, да ви слушаме, да чуем вашите идеи за растежа, за заетостта, защото това ви обещах, когато ме избрахте. Благодаря. Благодаря и господин Юнкер. Господин председател, госпожи и господа евродепутати, най-напред искам да кажа, че е необходимо да променим начина си на действие. Участваха в заседание на председателите на комисиите, където всичко бе казано и нямаше заключение. Франс Тимерманс и аз участвахме в председателския съвет днес и оставам с впечатление, че такива заседания никога не са се водили. Освен това, ние искахме пред вас да представим а, програмата на комисията, преди да я представяме пред пресата. Uh, Това не е уместно поведение в парламента. Моля да махнете тази вещ. Благодаря ви. Е, председателю Юнкер, моля, продължете. Разбирам също и е, е, речите, които се изнасят с нормален тон и на нормален език. Няма нужда да ми показвате знамена или каквото и да е друго. Искам да кажа пред вас, че бих желал с председателя и е, с председателския съвет е, да проведа заседание за работния метод. Беше абсолютно объркващо това, което видяхме днес е, и за вас, и за нас. Не трябва непрекъснато да организираме такава фрустрация и да се обвиняваме реципрочно и колективно. Искам сега да се спра на някои конкретни въпроси, за да ги уточня. Ние се вслушваме в парламента, вслушваме се и съвета. И мисля, че никой не е, подчерта това елементарно правило. Вие изброихте е, списъка на действащите инициативи и е, това, което сме извадили, са проекти, които често пъти са се натъквали на протести и опозиция, включително опозицията на парламент. Вън, баста. Всичко, което е било предмет на опозиция от парламента, е било изхвърлено от програмата на комисията. Ако пред вас се бяхме представили с програма, в която всичко бе останало, включително отхвърлените от вас предложения, щяхме да направим както другите. 130 нови предложения, всичко стои на масата, нищо не се оттегля, ще има 130 нови проекта. Така ли трябваше да поступим? Ние направихме това, което бяхме обещали на парламента. И това и направихме всъщност. Представихме една нова програма, която от следващата година да бъде е, изпълнявана и след това да работим е, пълноценно през 2016. За данъчното облагане всичко бе казано. За е, е, различните финансови и фискални измерения на работата, всичко е било казано във връзка с изказванията на комисията. По въпроса за е, прозрачността. Често пъти тази дума се използва нескромно. Комисията Франс Тимерманс много е работил. Направили сме предложение за прозрачността. От името на комисията. Комисарите, кабинетите, генералните директори са длъжни да уведомяват обществото за характера и а, съдържанието на срещите. Аз не мисля, че парламента прави същото. Ми направете го. Направете го! Ако искате да бъдете толкова добродетелни като комисията, можете утре да гласувате е, е, резолюция, с която да започнете да правите същото като комисията. Сега за Гърция. Аз е, не разбирам гръцки. Тоест, е, не знам е, какво са писали гръцките вестници. Обаче, когато е, говоря е, за е, екстремистите в Гърция, аз мисля за крайната десница. Не ми беше хрумнало, че вие сте екстремисти. Това не ми е хрумвало. Така че не разбирам напълно защо левицата е, тук защитава позициите на крайната десница. Аз ненавиждам крайната десница. А иначе... Два. Аз съм председател на комисията. Това не ще рече, че идвайки в Страсбург, аз а, съм се освободил от вижданията си. Аз имам своите виждания и ги представям и в Германия, и в Австрия съм казвал неща. Няма да ме лишите от думата ми, когато става дума за важни елементи на европейския политически дебат. Европа е политическа структура, такава и Европейската комисия. I will convey your concerns about uh, the предам опасенията ви за ще предам опасенията ви за работната процедура и за прозрачността на председателския съвет. Така, гласуването ще бъде на следващата сесия през месец януари. Um, Благодаря, господин Юнкер. Продължава, продължаваме своя дебат по въпросите на бюджета. Няколко съобщения. В съответствие с препоръката да не се правят възражения срещу делеги, акт за делегация, не са повдигнати възражения в съответствие с 24-часовия срок. В съответствие с правило 105, параграф 6, препоръката се счита за приета. Ще се публикува с приете текстове утре, 17 декември. Също така искам да информирам парламента, че в съответствие